Пан Преда. Председателя. Takže hezké odpoledne, kolegové, naše denní zasedání. Добър ден, скъпи колеги! Продължаваме нашата работа. Първата точка от дневния ред е протокола от снощно вчерашното заседание. Ако нямате възражения по този протокол, можем да считаме, че той е прият. Сега минаваме към следващата точка от дневна, на дневния ред относно случай на нарушаване на човешки права. Сега първо положението в Мадагаскар, господин Танов, господин председател, преди 6 години режима на Враджолина все властта в Мадагаскар като обеща да се бори срещу корупцията и е да срещу потъпването на човешките права. Е, продължава обаче народът на Мадагаскар да живее в безкрайна нищета и независимо от мерките, които са, които са взети от Европейския съюз и други партньори, е, продължава потъпкането на човешките права трябва да се вземат е, много строги мерки срещу е, Раджалина и неговото правителство. Раджалина също така трябва да позволи, да позволи на своите противници да участват в президентските избори през септември. Е, няма обаче достатъчно добри условия за допълнителни мерки и за помирение. Госпожа Декайзер е следващият е, оратор. Мерси. Благодаря, господин председател. Не за първи път тук говорим за мадагаскарската драма. От резолюцията февруар, на февруари 2010 година до сега нещата въобще не са се променили. Дори са се фалшили за мадагаскарския народ. И аз мисля най-вече за този изстрадал народ, защото той е основната жертва. А днес има една борба за властта в Мадагаскар, която като че ли е безкрайна. Нашият Европейски парламент много ясно изрази преди повече от година подкрепата си за и идеята за демократичен процес, който би могъл да доведе до избори в Мадагаскар. Но това не стана на практика. Ражолина все така си управлява. Той не може да, се, да, да участва в бъдещи избори. Това е ясно. Но тук искам да кажа и да поискам, че тези преговори, които се водят в момента, все още не дават резултати, да получат нов шанс за резултат. Именно за това бих желала да останем все пак в рамките на умерения тон, за да можем да продължим преговорите, които са много спешни и се надяваме да получим някакъв резултат. Благодаря. Merci, мадам де Кайзер. Благодаря, госпожо де Кайзер. Следващият оратор, госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Веднъж не значи, че винаги ще повтаря, но все пак днес можем да се съгласим с резолюцията, която се представя. Аз лично го казах и през февруари 2010 година, когато имахме друга спешна резолюция относно Мадагаскар. Там, както и в много други африкански държави, Европа показва пълната си безпомощност и това не означава, че като налагаме още повече економически санкции и ще поправим нещата. Защото основната жертва остава мадагаскарския народ, който вече страда достатъчно и няма нужда от допълнителни санкции. Имаме нужда Европейския парламент да изпрати ясно послание към властите на Мадагаскар, както и към международните организации, които се борят да имаме по-добра ситуация в Мадагаскар. А също така а, се радваме, че международните организации изпратиха писмо за да а, се реши кризата в Мадагаскар. В Йоханесбург ще се проведе следващата седмица заседание на САДЕК, за да се валидира пътната карта за Мадагаскар. Ние, сме, ние подкрепяме мадагаскарския народ и искаме да кажем, че проблемите трябва да се решат, но надали това ще стане без международен натиск. Ние обаче не сме съгласни с резолюцията, защото тя е частична и като цяло може да влуши ситуацията. Благодаря. Благодаря много. Следващия оратор е господин Преда. Благодаря, господин председател. И аз, както колегите, трябва да спомена, че от февруари 2010 година, дата на която обсъдихме положението в Мадагаскар, нещата не са се променили. Прехода към демокрацията не се състоя. Напротив, има преход към още по-задълбочаваща се криза. Е, а заседанието на АЮАОР е, беше е, заседанието, на което можеха да бъдат решени проблемите, но то се провали. Надяваме се, че в следващото заседание, което ще се състои в събота, ще постигне положителни резултати. Политическото и, социално положение в, Мадага, в Мадагаскар е ужасно. Повечето хора живеят с по-малко от долар на ден. Необходим е един преходен период, в който да, да, да участват всички и ние трябва да подкрепим. Госпожа Бабра Билбао. Благодаря, господин председател. След преврата при режима на Раджулина този район на света се превърна в район на нестабилност. Няма разделение на властите, медиите са обект на контрол. Има нарушения срещу правата на човека и се прилага насилие спрямо гражданите. Това води до големи хуманитарни проблеми, защото липсват основни хранителни продукти, липсва питейна вода, също така хигиена и е, здравни грижи. Европейският съюз трябва да предложи хуманитарна помощ за хората там и трябва да се опита да се постигне обединение с преходно правителство и да се гарантират демократични и прозрачни избори, за да могат всички политически сили да могат да, да участват свободно и да може народа на Мадагаскар да поеме съдбата си в свои ръце. Благодаря, госпожа Килнинсен. Селените осъждат условията, в които господин Ражолина взе властта в Мадагаскар. Нестабилното политическо положение буди загриженост, потъпкват се човешките права, манифестациите, биват арестувани журналисти и силите на реда са безнаказани. Лидерите на политическата опозиция са хвърлени в затвора. Ние изискваме те да бъдат освободени. От друга страна, неконтролираното управление на националните богатства ще доведе до екологическо бедствие. Ние осъждаме е, нелегалната сеча на е, горите и по-специално на розовите дървечи. В Мадагаскар трябва да се организират свободни, честни и равноправни избори с помощта на международната общност и на първо място с помощта на Европейския съюз. Благодаря ви много. А сега от името на политическите групи, първо господин Качмарек от името на НП. Благодаря, господин председател. Дами и господа, в нашата резолюция ние осъждаме нарушаването на човешките права в Мадагаскар, а също така призоваваме за пълно разпускане на политическата милиция. А също така искаме да се възцари върховенство на закона и да се освободят политическите затворници. Още едно условие трябва да бъде изпълнено в Мадагаскар, а именно да се възстанови конституционният ред. Имаме нужда от прозрачни, честни избори, отговарящи на демократичните стандарти. Трябва също така да видим как да се увеличи хуманитарната помощ и каква да бъде тя, след като не приемаме автократичният режим. А сега госпожа Крето от Социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Две години изминаха от държавния преврат в Мадагаскар и военният режим там. Не бяха справени изискванията във връзка с демокрацията и демократичния плурализъм. Тази страна попадна в криза и освен това различни водещи сили са подозирани, поради което правителството не получава помощ отвън. С а, този проект за резолюция се целят две неща. Първо апел към Европейския съюз и към ООН за спазване на мирните предложения на Африканския съюз и предоставяне на помощ на гражданското население в Мадагаскар. Мисля, че по този начин ще се даде възможност на партиите там да превъзмогнат отправените към тях обвинения и да преодолеят кризата. Решението на бившия президент Малемана ще доведе до там, че той няма да има нужда да избира повече между тази дилема. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мадагаскар позна многобройни нарушавания на човешките права и свободи. Видяхме концентрацията в един човек на всичките видове власт, а именно в президента Ражолина той окупира тази титла под претекста, че е президент на, на преходната власт. Не бива да даваме никакви, е, никаква власт на такъв авторитарен президент. Аз приветствам санкциите, които са наложени над режима и насърчавам международната общност, общност да разшири тези санкции, за да се сложи край на правителството на Ражулина и да се стигне до демокрация. Thank you. Благодаря, госпожа Маковей. Благодаря, господин председател. Атентата от пред месец март бе, бе последван от потъпване на човешки права, произволни арести на политически опоненти и други. Е, виновниците трябва да бъдат е, наказани. Властта не, не обръща внимание на международната общност, която при, приканва към е, организиране на честни и прозрачни избори. Националните милиции трябва да бъдат разпуснати и да престане преследването на мирното население. Крайно време е да се организират демократични избори и да се върне конституционния ред за да може да започне реконструкцията на страната Мадагаскар. За това аз приканвам съвета и комисията да задълбочат своите усилия за намиране на решение и да, да да създадем заедно условия за организиране на избори и възстановяване на положението в Мадагаскар. Господин председател, населението на четвъртия по големина остров в света след е, смяната на властта през 2009 година страда. Има незаконно правителство на Мадагаскар, което не е избрано от е, населението. Хората там живеят в бедност. Непрекъснато се нарушават правата им. ограбват се църкви и това е ежедневие в страната. Има цензура в медиите, населението живее в бедност, има незаконни задържания, има изтезания и наред с тези страдания на населението се застрашава и екологичното многообразие. Там имаше уникална фауна и флора преди. Населението трябва да получи шанс да решава само своята съдба. И трябва Европейският съюз да го подкрепи. Благодаря. Е, е, Благодаря. Ситуацията в Мадагаскар е типична ситуация за това, че новото всъщност не е по-добро от старото. Новият президент дойде на власт с военна подкрепа, и всъщност старите навици си остават. Отново убийства, психическо и физическо изтезание, затворници и бедност. Като населението прибивава с около 35 долара на месец. Ние, като Европейски съюз, трябва да направим всичко възможно да възстановим демократичния режим, иначе няма да има напредък. Имаме нужда от нови избори. За това трябва да работим съвместно с различните международни институции, най-вече Африканския съюз, за да постигнем демокрация и по-бързо економическо възстановяване. Благодаря. Благодаря, господин Кели. И сега процедурата по на внимание госпожа Исаия. Господин председател, след политическите промени в 2009 година продължав... положението в Мадагаскар продължава да бъде нестабилно. Нарушават се човешките права. През май 2010 година страните от АКТБ и Европейския съюз решиха, че трябва да има временно правителство. Кризата трябва да бъде решена с помощта на ЮАОР. Няколко, няколко заседания бяха вече проведени, е, но се провалиха, защото три опозиционни партии отказаха да участват е, в тези заседания, тъй като президента продължава да упражнява своята власт, въпреки е, всичките санкции. Затова Европейския съюз трябва да, да се намеси, за да може незаконното правителство да бъде е, снето от власт. Давам сега думата на госпожа е, Тига. Благодаря, господин председател. Причината за настоящата криза е, в Мадагаскар е всъщност военния преврат. Преди две години те накараха демократично избрания президент да е, замине в чужбина. И е, в крайна сметка армията завзе властта. Това беше осъдено от, и заклеймено от международно, Международната общност и Европейския съюз. И членството на Мадагаскар в Африканския съюз беше а, замразено, беше суспендирано. Ние тук сме в критична точка. Има доста възможности пред преговорите, които текат в момента. Мисля, че наистина възможността да се възстанови конституцията е на лице и да се има възможност да се организират свободни избори. Преговорите са много важни също, за да може държавата да се възползва отново от помощта за развитие. И считам, че отделните заинтересовани страни ще се споразумеят по пътната карта и че скоро ще има свободни избори. Благодаря. Сега господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Първо, искам да изкажа съжаление, че португалският текст на тази резолюция постъпи толкова късно. Отчасти дори аз не можах да прочета целият този текст. Сега за Мадагаскар. Там Европейският съюз се опитва да наложи процес на помирение, но естествено това не трябва да бъде свързано с намеса в вътрешните работи на народа на Мадагаскар. Наистина е в интерес на мадагаскарския народ да се намери решение и тук трябва да обединим всички сили и да се опитаме да започнем от там, откъдето започна Дружеството за развитие на тази част от Африка. Още веднъж трябва да посоча, че наистина е необходимо народът от Мадагаскар да поеме съдбата си в своя ръце. Благодаря. Станало с португалския превод, но ще го сигнализирам следващия оратор. Благодаря, господин председател. Политическата криза в Мадагаскар е заплаха за стабилността в региона. Преврата срещу избрания президент доведе до установяване на, условия на напрежение и насилие. Мадагаскар се сблъсква сега с огромна бедност. 80% от населението живее в, в, в бедност и Съединените щати налагат а, мита над а, текстилните стоки, произведени в Мадагаскар, като, като, като с това практически е, приходите на страната се, на, са досведени до нула. Смятам, че регионалните организации трябва да участват в намиране на решението за е, потушаване на конфликтите. Господин Куташ има думата. Благодаря, господин председател. Политическата криза на Мадагаскар доведе до изолирането му в политически план – разпоредбите на конвенциите на ООН не бяха спазени, което доведе до спиране на, помощта за развитие за Мадагаскар. Правителството на Наражолина заплашва, подкопава възможностите за преход към демокрация. Ситуацията е много деликатна и е, сме, присъстваме на ситуация на економическа и хуманитарна криза. Именно за това трябва да помислим за населението на Мадагаскар, да и трябва нашата помощ да бъде по-ясна. Ние трябва да помислим как е, практически да окажем хуманитарна помощ. Благодаря. А сега господин Силвестрес. Господин председател, от юли 2003 година Мадагаскар полага опити да възобнови своята активност в африканското сътрудничество. Ние имахме този военен преврат през март 2009 и той доведе до там, че военните сега завзеха властта в тази страна наистина има трудни институционни проблеми. През миналия ноември ние посочихме, че са необходими институционални реформи. Бихте ли могли обаче да говорите малко по-бавно, по-скоро да четете по-бавно, това е молба към оратора. Става дума за това, че в тази бивша колония трябва да бъде изградена демокрация, но това, което виждаме, преходното правителство не обещава нищо добро и доходът на глава от населението е по-малко от 1 долар на ден. Тук наистина ние не трябва да допускаме компромиси с настоящото правителство. Бяха направени някои отстъпки, Световната банка също се опита да се намеси, но ние естествено обсъждаме този военен преврат и твърдим, че е необходимо да има прозрачни избори, които да бъдат е, наблюдавани от международната общност. Благодаря. Имаме процедурен въпрос. Да, задайте го. По този процедурен въпрос, господин председател, мисля, че е, всъщност от оратора зависи е, да, каква скорост да говори а е, преводачите трябва да следват. Не може така да ни прекъсвате докато говорим. Нека да ви кажа това. The large extent I agree with your view. Съгласен сте по принцип, но също така преводачите сигнали, сигнализират, че скоростта е прекалена. Аз Обикновено, когато прекъсна е, оратора, му давам допъл, доп, допълнително време за изказване. По този начин оратора може да, да се изкаже, а същевременно вие да разберете превода. Е, в крайна сметка целта е да се разбираме ни други, нали? Затова сме тук. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Корола. Благодаря, господин председател. След преврата през март 2009 година нестабилност Нестабилността в страната засяга ежедневието на гражданите на Мадагаскар, които, на които липсва и питейна вода и продукти. Властта контролира всички области на обществото. Правозащитници и други опоненти трябваше да напуснат страната или да се крият трябва да се вземат мерки за възстановяване на конституционния ред. Европейския съюз трябва да предоставя хуманитарна помощ, но същевременно да координира санкциите. В противен случай не може да се оправи положението. Сега ще помоля комисара Оттингер да вземе думата от името на комисията. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, Комисията и госпожа Върховният представител са дълбоко обезпокоени от положението в Мадагаскар. Ние казваме на народа на тази хубава страна, че ще му предложим нашата подкрепа. Ние трябва да преодолеем тази продължителна политика на криза, която има много тежки економически и социални въздействия върху хората в Мадагаскар. Хората там а, наистина са подложени на голямо натоварване. Ние следим като вас, парламентаристите, развитието там с голямо внимание и използваме всички възможности и дипломатически пътища за преодоляване на криза. Две години изминаха, това бяха години на блокада, а сега мисля, че настъпи повратната точка, повратния момент. На 7 юни, т.е. преди два дни, бяха проведени разговори между САДЦ и различни е, водещи личности от страната, за да се намери изход от кризата. И тези разговори протекоха в дух на неутралитет и на взаимно съгласие. Бяха включени всички групи в обществото и се гарантира широка подкрепа на обществеността. Тези разговори протекоха успешно и е, трябва да продължат да протичат успешно, за да може Африканския съюз и световната общност, в която включвам и Европейския съюз, да дадат възможност е, и да подпомогнат Мадагаскар да изгради една държава, основаваща се на конституционен ред. Ние отхвърляме преходното правителство. И по тази причина през миналата седмица се поиска удължаване на срока на действие с половин година на член 96 от споразумението от Котоно. Това не засяга хуманитарната помощ и доколкото е съвместимо с този член е, мерки за борба с бедността. От наша страна ние проявяваме готовност да окажем политическа и финансова подкрепа и също така трябва действащите лица на място да спазват пътната карта. Африканския съюз, САДЦ и международната общност трябва да подкрепят тези мерки. И за това очаквам едно по-добро развитие след изминалите тежки две години. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Е, дебата за Мадагастар приключи. Ще гласуваме след половин час. Сега минаваме към следващата тема от дневния ред. Е, Гуантанамо и смъртните присъди. Давам дума.